Надявам се, че сте се починали добре. Но свърши вакансията. Искам да приветствам с добре дошли нашите гости, представителите на Европейската комисия, преводачите. Дневният ни ред за днес е доста наситен, така че нека да пристъпим към него. Първо, приемане на проекта за дневен ред. постъпи искане за следобед не да започнем с точка 7, а с точка 11. А десета точка ще бъде разгледана след 11. Това е искане от страна на докладчика. Имаме превод, осигурен на 11 езика. Одобряване на протоколите на заседанията от 20-21 юни и 9-10 юли. Читаме тези протоколи за приятие, ако не постъпят възражения. Нека да преминем сега към четвърта точка общ бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2019. Всички раздели. Докладчик за становището е, е заместник-председателят е, на парламента Рамон Луис Варкалсер Сисо. След малко ще ви дам думата. Вие сте изготвили проекто становище от името на нашата парламентарна комисия. И ние ще го гласуваме. Господин заместен председател, имате думата. Благодаря, господин председател. Както е по традиция, искам да благодаря на всички, които допринесоха за изготвянето на двете становища, като представиха свои изменения, които допринесоха за обогатяване на текста. Ние успяхме да предложим възстановяване на първоначалните бюджетни редове, които бяха урязани от съвета и предлагаме на комисията няколко пилотни проекта. Първият текст, който ще бъде гласуван, ни позволи да очертаем важни въпроси, като, например, предвиждане на извънредни мерки, свързани с руското ембарго за програмата за плодове и зеленчуци за училищата и други. Също и възможността да се борим срещу заболявания и има средства, които са заделени за иновации в Хоризонт 2020. Посланието ни е ясно, то е точно тъй като идеята е да не допуснем съкръщения в бюджета за 2019 година в нашия сектор, който толкова пострада през предишните години. Председателят, благодаря ви много. Нека да пристъпим към гласуването. Първо изменение – ще гласуваме с вдигане на ръка. Кой е за първо изменение? Благодаря ви. Против? Приема се. Второ изменение. Кой е за? Приема се. Трето изменение. Кой е за? Благодаря ви. Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Благодаря. Приема се. Пето изменение. Кой е за? Приема се. Шесто изменение. Кой е за? Приема се. Седмо изменение. Кой е за? Приема се. Осмо изменение. Кой е за? Приема се. Девето изменение. Кой е за? Приема се. Десето изменение. За? Приема се. Компромисно изменение 1. По именно гласуване. Начало на гласуването. От ФДД има двама души, които са гласували в повече от ФДД. Благодаря ви. Господин Агнио, ние сме трима и гласуваме трима. Не знае как е, може да се гласува с повече. Доколкото разбирам, господин Агнио има проблем е, с машината. Да, вие имате право на три гласа. Да, ще игнорирам е, това, което показва апарата. Бар... Bardzo przepraszamy Искаме да ви се извиним, както и, и да се извиним на цялата ви група. И така, край на гласуването. Приема се. 18-то изменение. Кой е за? Приема се. Двадесет първо изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 22. Кой е за? Приема се. 23. За. Против. Приема се. 24. За. Приема се. 25. За. Приема се. 26. За. Приема се. 27. За. Приема се. 28. За против. Нека да проверим електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 30 за. Приема се. Нека да повторим гласуването по 30 изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 31. Кой е за? Приема се. 32 за. Против. Нека да я проверим електронно начало на гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 20 на 20 гласа. 33. Кой е за? Против? Нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с малко мнозинство. 34. Кой е за? Приема се. 37. Кой е за? Приема се. 36. Приема се. Przyjęta. 37. 38. Кой е за? Приема се. 39. Кой е за? Приема се. 40 за. Приема се. 41 за. Приема се. Сега нека да гласуваме цялото становище с внесените изменения по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви много. И поздравления за докладчика. Искате ли да кажете нещо? Имате думата. Не, не. Благодаря, господин председател. Аз вече казах всичко, което имах да кажа по това становище. Благодаря. За хвиля беше пан Преминаваме към следващата точка. Даваме ви думата отново. Приемане на бюджетните изменения по пилотните проекти. Може би ще искате да направите въведение, да кажете за какво става дума. Искам само да повторя казаното от мен по-рано, когато споменах е, двата доклада. И искам да се спести време. Най-добре е да се резюмират нещата. Така че ще следваме вашите указания. Така че в първото ми изказване аз направих резюме по двете становища. Благодаря ви много. Нека да пристъпим към гласуването. За бюджетните изменения, пилотните проекти и подготвителните действия. 58. Кой е за? Приема се. 58-53 за, против, приема се. 58-62 кой е за, приема се. Това са изменения на докладчика. 58-54 кой е за, против, отхвърля се. 58-77 кой е за, против, Отхвърля се. 58, 78. Кой е за? Против. Не вдигате ръка, затова е трудно да се реши. Така че повтаряме гласуването електронно 58-78. Край на гласуването. Приема се. 58-61 и 58-79. Те са еднакви. Кой е за? Приемат се. 58-80. Кой е за? Против? Отхвърля се. 58, 53. Кой е за? Против? Нека да проверим. 58, 53. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Моля ви, вдигайте достатъчно ясно ръка. 58-81. Кой е за? Против? Отхвърля се. 58-86. За? Против? Отхвърля се. 58-83. За? Против? Отхвърля се. 58-84. За? Против? Отхвърля се. 5905. Кой е за? Против? Отхвърля се. 5885. За. Против? Отхвърля се. 5882. За. Против? Отхвърля се. 5887. За. Против? Отхвърля се. 5904 за. Приема се. 5860 и 5873, те са еднакви. Кой е за? Приемат се. 58 88. Кой е за? Против? Отхвърля се. 5903 за. Приема се. 5889 за. Против. Отхвърля се. 5852 за. Приема се. 5851 51 за. Приема се. 5893 за против, отхвърля се. 58-94 за, против, отхвърля се. 58-74 за, приема се. 58-75 за, приема се. 58-90 за, против, отхвърля се. 58-91 за, против, отхвърля се. 58-92 за, против, отхвърля се. 58-59 за, против, приема се. 58-50 за, приема се. 58-58 за,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 58-67 за. Приема се 58-68 за. Приема се 58-97 за. Против. Нека да проверим начало на гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 58, 95. За. Извинете, пропуснах е, едно изменение. 58-96. Кой е за? Отхвърля се. 58-95 за. Приема се. Окей, окей, окей. Поправка 50... 58, 98. Отхвърля се. 58, 69 за. Приема се. 58-99 за, против, отхвърля се. 58-70 за, Приема се. 58-71 за. Приема се. 59-00. Кой е за? Против. Нека да проверим. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да проверим. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се с малко мнозинство. 58-72, кой е за? Приема се. 58-76 за. Против. Нека да проверим начало на гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 5901. Кой е за? Против? Отхвърля се 5902. Кой е за? Против? резултата за ЕНП беше по-различен. Доколкото разбирам, ЕНП са за. Благодаря ви много. С това приключихме гласуването. Господин Агни има думата. Какъв е резултатът от е, това гласуване? Бихте ли обявили? Остатни гласувания е, е приемта беше прието. 5802 беше прието. Нямаме окончателно гласуване, тъй като гласувахме само отделни изменения. Господин докладчик, имате ли да кажете нещо допълнително? Yo le, le, le agradezco su, su... Искам да ви благодаря за това, че сте толкова настойчив, господин председател, но ще повторя само това, което вече казах. Председателят, благодаря ви много. Както знаете, това са правилата. Ако ням, не ви бях дал думата, можеше да възразите, да се почувствате обиден, така че съм длъжен да ви дам думата. Преминаваме към шеста точка от дневния ред. Благодаря за участието в процеса на гласуване. Съвсем ясно виждам, че сме си починали, тъй като много бързо гласувахме. Под 20 минути отне това гласуване. Това пък от своя страна означава... Okay. Минута przerwy technicznej minęła. Przechodzimy do punktu 6. И така, след техническата пауза преминаваме към шеста точка. Междинен доклад относно МФР за периода 21-27. Позиция на парламента с оглед на постигането на споразумение. Е, добро споразумение трябва да се постигне. Това трябва да се подчертае тук. Поне това искаме. Господин Петър Яр е докладчик със становището но той отсъства. Не го виждам, но той има отлични колеги и приятели. И за това ще дадем думата на господин Линц. Вие ще представите доклада няма нужда да говоря повече. Заповядайте, имате думата. Господин Линц. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Ще представя този доклад от името на колегата Яр, който не може да е днес тук. Докладът е много кратък. Това е становище с 100 знака. И Срокът за измененията е в други ден. По съдържанието става дума за това какви ще са финансовите последици, отнасящи се до МФР и най-вече тези свързани с ОСП. Господин Яр подчертава, че ОСП е важен стълб за снабдяване на европейските граждани с висококачествени и безопасни храни. От друга страна има нови разпоредби, които обаче не са подплатени с допълнителни средства. Трябва да се има предвид и Брексит, който не трябва да окаже негативно въздействие върху ОСП. Темата за текущите и постоянните цени също трябва да бъде взета предвид и да има едно единно представяне на цените. И накрая колегата Яр подчертава, че реформата на ОСП трябва да доведе до премахване на бюрокрацията в земеделието и да повиши доходите на земеделците. Внесени са и изменения, за които той благодари и благодари за това, че имаше възможност да представи доклада си. Proszę Państwa, Много благодаря. Може сега да започнем с дебата. Давам думата на докладчиците в сянка първо. Както знаете, те участват в работата от името на политическите групи. Заповядайте, вие сте първи. Имаме достатъчно време, така изглежда поне, така че няма да слагам някакви ограничения при изказване, но нека да видим какво ще се случи после. Благодаря ви, благодаря колеги. На първо място искам да благодаря на докладчика за отличната работа, която извърши. Е, вече няколко пъти сме казвали, че много се притеснявахме за бъдещата МФР е и казвахме, че искаме яснота за числата и цифрите. Затова е много важно всичко да бъде ясно и прозрачно. Това го повтаря многократно. Трябва да се вземе предвид и инфлацията, трябва да се направи и ревизия на МФР в средата на пътя ни. и това е задължително. Трябва да кажа, че се тревожа за спадането по втори стълб, тъй като ОСП игра изключително важна роля за земеделския сектор. Трябва да подкрепяме земеделците, но това е важно за всички, които участват в развитието на селските райони също. Те трябва да бъдат подкрепени. Тази тревога трябва да бъде споделена от цялата ни комисия. Ако не подкрепяме работата, достъпността на тези зони, селските, е, то тогава селата ще останат празни, а ние носим отговорността за това. Затова аз бих била против урязването на втори стълб. Що се отнася до собствените приходоисточници и всичко, което се случва сега, надявам се новите ресурси да засилят бюджета, но най-вече земеделския бюджет. Това е изключително важно. Трябва да бъдат подкрепени всички действащи лица в селския сектор в този преход към устойчиво земеделие. Благодаря. Bardzo dziękuję pani poseł. Nie mamy więcej zgłoszeń. Ja благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата от докладчиците в сянка? Като че ли не? Не. Ще премина. А, не, всъщност има. Заповядайте. Yes, thank you very much, uh, chair, and... Благодаря, председателю. Искам да благодаря на докладчика Петер Яр за доклада. Това е една от най-важните теми, които могат да бъдат обсъждани в този мандат, пък и в следващия. Трябва да внимаваме как подхождаме към въпроса. Трябва да говорим за това как се разходват средствата. Нужно е да видим и какви са потребностите на земеделците. Когато се говори с земеделците, част от колегите ми са и земеделци, да ако попитате земеделците какво искате всъщност – те обикновено споменават три теми. На първо място, те искат да се цени труда им. Те работят с природата, опазват природата и искат да направят всичко възможно това да е така. Искат също така да получават нещо от милиардите, които се харчат за околната среда. Те искат да продължат да бъдат селски стопани, това е на второ място, и да предадат това на следващите поколения. И на трето място искат да си изкарват парите честно и добре. Но приходите от къде трябва да идват? От Брюксел или от правителството? Приходите на тези земеделски стопани. Трябва ли да дадем на земеделците възможност да получават средствата от пазара при продажба на продуктите? Това е един въпрос, който трябва да получи своя отговор тук в Европейския парламент – Нужно е а, законодателството да прави така, че фермерите да не зависят толкова много от пряката подкрепа за доходите и да получават средствата си от пазара. Също така, на различните континенти има различна политика в сферата на земеделието. И като че ли има надпревара за пряката подкрепа на доходите на земеделците? Това ли е правилният път обаче? Трябва да помислим дали тази пряка подкрепа за доходите всъщност подобрява възможностите за бъдат, да бъдат конкурентни тези земеделци. Сега, себестойността е различна, сравнение с трети страни, така е, но трябва да се справим с това. Искам и се да има една по-обща дискусия за това как да разходваме средства, които са заделени за земеделие в тази МФР. И ако имаме отлични примери, примери, които можем да обясним на своите приятели – на гражданите, на гласоподавателите, то тогава ще има и по-голяма воля да се отделят повече средства за замеделската политика. Това е позицията ни. Позицията на АЛДЕ е да има адекватно финансиране на земеделските политики и добър дебат, който да доведе до добра земеделска политика, която да може да обясним на господавателите. Благодаря. Proszę Państwa, e, pozwólcie, że skorzystam z prawa przewodniczącego i... Дами и господа, нека аз взема думата също, ако ми позволите, като председател. Преждеговорившият каза нещо много интересно и аз ще продължа в същата посока. Всички се срещаме с земеделци. Въпросът е какво би означавало адекватно финансиране или подкрепа? Коя сума ще бъде адекватна във вашата страна, например, и какво ще бъде достатъчната сума в Полша, в други страни? Или дори в Северна Италия? Всички Искаме да се развива земеделие, подобно на вашето в Нидерландия, но е нужно време. Това, което казват земеделците е следното. Искаме стабилни условия. Нека да можем, позволете ни да си изкарваме парите. Не искаме милостиня, не искаме някой да ни подава от някъде средства, хей така. Искаме възможност да си изкарваме хляба. Трябва да се внимава обаче, видим какво се случва по света. Споменахте тази надпревара. Много често двустранните споразумения от търговски характер оказват по-голямо въздействие върху нашите земеделски стопани от ОСП. Така или иначе, благодаря за изказването. Докладчиците ни работят по темата, работят по изменения също така. Следващия оратор. Благодаря, председателю. Искам да подчертая, че за съжаление ОСП не дава никаква сигурност за нашата продоволствена е, сигурност, нито нашата продоволствен суверенитет това е точно в противорез на казането. Имаме споразумение за свободна търговия. Те поставят под въпрос цялата верига, поставят въпрос нашия ноу-хау с фалшиви продукти. Трябва да се налагат санкции, нужни са стриктни норми. Нужен е бюджет, който да не се свива или да не намалява, Европейската комисия постоянно говори, но резултат по места няма. Трябва да има драстично намаляване на административната тежест, защото това е тежест за земеделците. Синдикатите на земеделците, самите земеделци, всички искат да, бъдат, да получават добро заплащане. Синдикатите всъщност това защитават. Bardzo dziękuję. Благодаря. На съдящия до вас давам думата. Заповядайте. Oui, Благодаря, господин председателю. Искаме да се поддържа бюджета на ОСП. Имаме два стълба. Такава бе и ясната ни позиция. Съжаляваме, че няма никакво подобряване на режима при кризи. Не подкрепяме това становище. Искам да ви припомня, че Европейската комисия твърди, че след политически решения се, например, Брексит и други, всичко това оказва въздействие върху политиката. Но всичко варира в зависимост от параметри, особено когато има вътрешно сравнение между отделните държави в Европа. Европейската комисия, според мен, използва два метода на изчисление, които са различни. Също съжаляваме, че това урязване на този стълб по ОСП, втория стълб, и съжалявам, че това се прави по искане на Европейската комисия. Искам да ви припомня, че този втори стълб защитава работните места, селските райони, които така или иначе са засегнати от опустяването на селата. Не подкрепяме това становище. Е, не смятаме, че има възможност за развитие съветът, Европейската комисия няма да следват това, коми... това становище. За съжаление, те искат урязване на бюджета на Европа. Благодаря. Пани посла Гилера. Госпожа Гилера. Благодаря, председателю. Исках да кажа на господин Линц, който представя докладчика, че този доклад изглежда много добре но нека внимателно да подходим. Има бюджетни съкръщения, които засягат нашата комисия. Част от нас са против тях, други не толкова, но докладът е добър, имайки предвид ограничените възможности за въздействие. Независимо от това, трябва да внимаваме, когато говорим за урязване на земеделския бюджет. Бяха направени предложения за преразглеждане на системата за собствени приходоисточници. Така е, но държавите членки трябва да увеличат вноските си и това трябва да бъде записано някъде в този доклад. Тоест, аз одобрявам собствените приходоисточници, това е чудесно, но е нужно според мен да има по-голяма вноска и от страна на държавите членки – като Сянка бе прав, като подчерта, че е урязан втори стълб. Независимо от това, съжаляваме, че имаше вземане на средства по структурните фондове и от програма Лидер. Що се отнася до същите структурни фондове, може би нещата няма да върват добре. Това трябва да бъде взето предвид при измененията. Споменава се факта, че имаме нужда от средства за околна среда, за здравеопазване. Споменават се и споразумените за свободна търговия. Някои говорят за износа, но той често засяга методите на производство. Това трябва да се има предвид при МФР. Някои от измененията пък споменават други важни въпроси. Един от колегите засегна много важна тема. Може ли да продължим да подкрепяме доходите, т.е. мерките за подкрепа на доходите или да оставим всичко в ръцете на пазара? Много интересен е този дебат. Мисля, че е съвсем ясно. Трябва да се види какво може да бъде заделено за земеделска политика. Имаме предвид също и реформата на ОСП. Откъде трябва да дойдат средствата и как? Трябва ли средствата да отидат за подкрепа на доходите на фермерите или пък трябва това да е в ръцете на пазара. Много интересна е тази дискусия. Настоящото предложение на Европейската комисия е такова каквото е те предлагат един такъв нов модел. Не зная дали този модел ще се окаже правилния модел в различните държави членки. Не зная дали ще бъде смислен, но дебатът, както казах, е много интересен. Той тече и по-настоящен. Работим много, за да проработи модела, тъй като искаме пазарът да влее средства в джобовете на земеделците, а по-настоящем, като че ли не може да го гарантираме. Трябва да продължаваме обаче все пак да работим по тази тема. Благодаря ви. Моля, не следвайте госпожа Агилера, имам предвид продължителността на нейното изказване, господин Агню. Председателю, моля, дайте ми малко повече време, тъй като искам да кажа нещо, което не е включено. Последното заседание имаше една ремарка, една бележка. Казах, че искам ще хода в Испания. Колегата Гарсия предложи да ми намери ферма, която да посетя и тя удържа на думата си. Отидох в Испания. Малко Трудно намерих а, фермата, отидах в село, един млад човек, надях се да говори английски, питах го как да стигна. Той не само говореше английски, а и просто знаеше кой съм аз дори. Защото в местните вестници е пишело, че ще посета фермата. И какво направи човека? Той работи тук в Европейския парламент като лобист. Та, да, стигнах а, до тази ферма там се отглеждат крави, има биволи, млекодайна ферма, известна по цял свят. Много се радвам, че я посетих. Сега, е, къде е проблема? Тук говорим за средства. Този фермер е загубил сина си преди 15 години при инцидент във фермата и това се случва все по-често. В Обединеното кралство се случва също. Там има все по-малко земеделци но има чисто пропорционално голям брой такива инциденти. Ако трябва да се разходват средства, според мен трябва да се заделят средства и за това. Говорим за продоволствена сигурност, но сигурността на отделните земеделци е много важна. Благодаря ви, че ми дадахте възможност да говоря по тази тема. Благодаря, Хестер. Podnosił pan tak ważne, podnosił pan tak ważne sprawy, że благодаря ви. Вие повдигнахте много важен въпрос и мисля дори, че ще говорите и по-дълго. Госпожа Сендра. gracias, е, presidente. Bueno, yo antes de nada... Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че съм против съкръщаването на бюджета. Трябва да се работи за въвеждането на допълнителни политически мерки, така че земеделците да са по-малко независими от държавната помощ. Необходими са механизми за установяване на справедливи цени и тези цени да бъдат гарантирани за целия период. Трябва да се насърчават замеделски модели, които са екологосъобразни и е, първите години е, на земеделците трябва да бъдат е, облегчени. Трябва да бъдат подпомагани младите земеделски стопани, които основават нови стопанства. За малките и средни предприятия, за малките и средни земеделски стопанства е важно да получават подкрепа, а не да бъдат подлагани на натиск от големите предприятия. Те също трябва да се от средствата, които се вливат в селското стопанство. Следващия оратор. Hvala gospodine predsjedniče na sjednicama Evropske... Благодаря господин председателю. По време на заседание на Европейския парламент обсъждаме колко е важно да се подобри безопасността в Европейския съюз. Говорим за безопасност по отношение на външната търговия, безопасност, що се отнася до интернет. Тук говорим за безопасността на храните, които достигат до всички европейски граждани. За съжаление, плащанията в земеделието са под прага на ем, доходите в останалите сектори. Поради измененията в климата станахме свидетели на деградирането на редица земеделски култури. Това се отразява негативно върху развитието на селските региони. Когато говорим за младите земеделци, трябва да имаме предвид, че новия бюджет предвижда намаляване на помощта за тези земеделски стопани, които искат да продължат да работят и да запазят културните особености. И това е, което искам да кажа във връзка с доклада на господин Яр. Госпожа Катайнен, благодаря. Изцяло съм съгласна с докладчика и с останалите оратори, че ОСП има нужда от стабилно финансиране и в бъдеще като се запази поне настоящото ниво на финансирането. Необходимо е да има безопасност по отношение на околната среда, на храните, да се вземе предвид и конкурентоспособността. Необходимо е да се запази продоволствената сигурност, както и енергийната сигурност. Но съкръщенията, свързани с ОСП, намаляват възможността за постигането на амбициозните цели, които са заложени. Трябва да се намери альтернативно финансиране. Земеделските стопани очакват да получат разумни доходи а, тук трябва да споменем и природните бедствия и катаклизми, така че допълнителни средства трябва да бъдат предвидени в такива случаи и в бъдеще. Е, благодаря ви, следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Достатъчно време имахме, за да се запознаем с предложенията на комисията. Имахме отлична възможност да говорим с нашите замеделци на място и с тези в съседните страни, да ги попитаме какви са техните очаквания и какво можем да направим ние от своя страна, за да гарантираме, че бъдещето на земеделието ще е а, гарантирано и ще можем да привлечем млади земеделски стопани. В пленарна зала сме посочвали, че не сме съгласни с урязването на бюджета. Трябва да се придържаме към тези наши позиции. Необходимо е да има допълнително финансиране от държавите членки. Няма друга възможност. Иначе, относно втория стълб, всички искаме селските региони да останат жизнеспособни. В момента съкръщенията са в размер на 25%. Какво ще се случи в селските региони, ако се уреже бюджета по важни пера? Има програма Лидер, която е много важна и дава възможност на земеделските стопани да натрупат опит. Що се отнася до природните бедствия, това също е важна тема. Миналата година много страни страдаха от наводнения, реколтата не беше събрана. Тази година има много страни, които страдат от засушаването. Тези неща също трябва да бъдат отразени в предложението. Ако замеделците губят по 30-40% от реколтата си поради природни бедствия, то те трябва да бъдат подпомогнати по някакъв начин. В противен случай те се отчаиват, защото това може да им се случва година след година а ние имаме нужда от висококачествени хранителни продукти. Всичко това трябва да бъде взето предвид. Трябва да говорим и за цените. Ако не го правим, то тогава ще подкрепяме големите хранителни предприятия и ам, преработващите предприятия в хранително-вкусовата промишленост. Необходими са ценови прагове и тавани, така че да се гарантира, че земеделските стопани ще получат ефективна подкрепа. Освен това, трябва да сме наясно, че всички държави членки трябва да са конкурентоспособни и трябва да се работи по въпроса за сближаването. Благодаря, госпожа Магинес. Благодаря, господин председателю. Благодаря на Питер Яр за неговия доклад. Днес трябва да се концентрираме върху бюджета, да го отстояваме и да следим как се разходват средствата. Но ако не разполагаме с необходимите средства, няма как да говорим за това как ще се разходват. Трябва да се извършват плащания, свързани с ОСП и това да бъде гарантирано. Разходите се увеличават, има и проблеми с реколтата. За това трябва замеделците да бъдат подпомагани и подкрепата да бъде гарантирана. Обсъждаме евентуалните климатични последици от тази годишните суши трябва да се застъпим за увеличаване на бюджета. Съкръщаването, което е предложено в бюджета, не е обосновано. Има 3-4 фактора, които са свързани с Брекзит и на следващо място се предвижда на увеличаване на бюджета за отбраната и миграцията. Някои държави членки трябва да увеличат плащаните си към цялостния бюджет. Трябва да се фокусираме върху държавите членки, да окажем натиск върху тях и да настояваме за това, че други политически области да не бъдат финансирани за сметка на ОСП и след това да се запознаем с подробностите, отнасящи се до разходването на средствата. Госпожа Хлатела също спомена въпроса и за пазарите и за влиянието на големите хранителни вериги. Не трябва потребителите да поемат по-високи по, не трябва да поемат по-високите разходи за а, това, че земеделските стопани имат нужда от допълнително финансиране трябва да се фокусираме върху увеличаването на бюджета поради последиците на климата и природните бедствия. Но първо, нека да гарантираме бюджета и след това да обсъждаме неговото разходване. Благодаря ви. Так. Pewnie тен способ дискусии бъде пребегал в czasie кампания. Това е начинът по който ще продължат дискусиите ни по време на предизборната кампания. Сега работим и върху други бюджети. Имайте предвид, че дискусията ще се поднови на един по-късен етап. Имате думата. Благодаря, господин председателю. През лятото много често обсъждах в Нидерландия тази тема Колегата Хлатама също се спря на темата и нещата и как нещата се, се случат в Нидерландия. Трябва да се помисли за новото предложение за измененията в климата. Продоволствената сигурност, хуманното отношение към животните и така и нататък. нататък са все теми, които са много важни. Ем... Земеделските стопани трябва да а, бъдат подпомагани така, че да останат част от економическото и социално а, развитие в селските региони. Много от предприятията са семейни. И за това е необходимо ам, да се предвиди допълнителна подкрепа за тези предприятия. В Нидерландия също имаше засушаване и земеделците трябваше да понесат високи разходи. Министърът на земеделието от Америка беше тук преди 2-3 години и той посочи, че в Америка също се предвижда подпомагане за земеделските стопани. Нашият премьер от обаче каза нещо, с което не сме съгласни. Ние не знаем а, точно а, за какво процентно съотношение става въпрос 5% или друг дял, свързан с земеделието. Има много проекти, които са свързани с а, селските региони. Не трябва да се урязва финансирането по тях аз заставам твърдо зад предложението на Петър Яри и цялата политическа група. В Европа има дългогодишни традиции в областта на, хранител... в областта на хранително-вкусовата промишленост. Има заложени стандарти и високо качество на храните. Не трябва всичко да се оставя на пазара. Той да регулира как се случват нещата. Аз не съм а, либерал. Трябва да обсъждаме въпроса а, на къде сме се отправили. Не трябва всичко да в ръцете на големите контрагенти. А, трябва да държим нещата. А, трябва да следим нещата изкъсо и а, всичко да е под контрол. Колегата Буда. Благодаря, госпож... Е, благодаря, господин председателю. Разбира се, ние всички искаме бюджетът да е последователен, но знаем, че бюджетът може да бъде урязан, като се имат предвид предизвикателствата в земеделието. Най-лесното решение ще е да е, е най-лесно решение ще бъде да се окаже натиск върху държавите членки да предоставят е, повече средства за селското стопанство. Какво означава обаче ем, адекватно финансиране в е, селското стопанство? Трябва да разберем много добре и нещо друго – а именно, че бюджетът съставлява сумата, която дава възможност на земеделските стопани да водят достоен живот, да се възползват от адекватно здравеопазване, образование, да могат да почиват и така нататък. В една от нашите дискусии засегнахме и интересите на потребителите. Те трябва да имат достъп до висококачествени продукти, които да са на достъпни цени. Сега стигаме до въпроса за преките плащания. Преките плащания са нещо много важно за земеделските стопани, защото им дава сигурност. Нивото на преките плащания е много важно. Ние в източна Европа имаме такива нива на преки плащания, които не винаги гарантират достой, достоен живот на нашите земеделски стопани. Трябва да ви кажа, че ние всички сме част от един и същи вътрешен пазар Цената на месото, на килограм месо е една и съща и в Германия, и в Румъния. Но в Румъния е по-трудно да се произвежда месо, защото субсидиите са по-низки, по-малко средства има за инвестиции и за справяне с трудностите. Трябва да има балансиране по отношение на преките плащания, така че да бъде балансиран и ам, селскостопанския сектор като цяло. Докладът на Петър Яр е отличен и а, той е засегнал и темата за финансирането в случай на криза. Кризните ситуации също трябва да бъдат взети предвид. В Румъния няма да можем да се възползваме от финансиране, за да се справим с последиците от африканската чума по свинете. Има случаи, в които болестите, болестта се предава и от диви прасета, които идват от Украина и няма как да се компенсират загубите. Има а, случаи, в които хиляди а, свине са умъртвявани, защото са заразени с тази болест. В същото време трябва да се предостави някакво решение, някаква сигурност на големите производители. И това да въжи и в бъдеще. Моля следващия оратор благодаря, господин председателю. Относно стратегическите планове за ОСП, искам да посоча, че е, финансовата рамка може да е по-добра. Трудно е да се взимат технически и политически решения, когато маржът е толкова малък трябва да кажа, че тук става въпрос и за развитието на селските райони. И има а, много случаи, в които селските райони се обезлюдяват, хората се преместват в големите градове и метрополите. Но това няма да се случва, ако финансирането е адекватно. Наясно сме с последствията от Брексит и с ситуацията в някои от държавите членки, но въпреки всичко трябва да се внимава при вземането на решения, свързани с МФР. Трябва да се гарантира допълнителното финансиране страна на държавите членки. Ако искаме повече Европа, е необходимо е съответното финансиране, с което да гарантираме изпълнението на заложените цели. Търговските споразумения също трябва да гарантират адекватното функциониране на пазара. Трябва да взимаме такива решения тук в Европейския съюз, които да не са в ущърп на нашите земеделски изтопани, да не ги ощетяваме посредством първият стълб. Ако сега се вземат средства от първия стълб за финансиране на кризисния фонд, това няма да е правилно. Трябва да се поставим на мястото на замеделските стопани и да видим как те биха се справили в една такава ситуация, защото положението е а, лошо. Политическите решения трябва да са адекватни на реформата на ОСП. Кой е пан посел Данте? Господин Данте има думата. Благодаря, господин председател. Много неща бяха казани вече. Искам да припомня, че всички изследвания показват, че без подкрепа по ОСП повечето от селските стопани няма да имат доходи. Условията в много страни тази година показват в каква голяма степен се нуждаем от силна ОСП, която да гарантира сигурност. И това е нещото, което трябва да ни ръководи в бъдеще. Най-вече става дума за подкрепа по първи стълб. Комисията направи предложение по бюджета. Държавните и правителствени глави са тези, които определят какви ще бъдат приходите, които ще бъдат част от ОСП. Становището, изготвено от колегата, е добро. Може би трябва малко да го затвърдим за да се чуе по-силно не само в този парламент, да постигне консенсус помежду ни и комисията по бюджета, но също да се отправи послание за това, че има трудности в селското стопанство и това да се разбере от държавните правителствени глави. Резерва за кризисни ситуации трябва да бъде напълно независим. Това е наложително ние наблюдаваме в програмния период, че комисията не можеше да деблокира кризисния резерв, тъй като държавите, министерствата, отговарящи за бюджета, не искаха да се бръкнат в джоба. И това е нещо, което е трудно разбираемо първия стълб не е достатъчно финансиран, от друга страна се намалява този бюджет, за да се укрепи кризисния бюджет. Това е доста неразбирателно, трудно да се разбере и трябва да се има предвид при новият програмен период. Следващият оратор. Благодаря. Ако търсим средства за какъвто и да е проект, независимо дали да си построите къща или да създадете бизнес, вие трябва да обясните какво ще правите с парите на онези, които ви ги предоставят. Заместник председателят каза, че не можем да обсъждаме как ще се, обсъжд... как ще се харчат парите, докато не се обсъди бюджета. Това е доста неразбираемо. Има политически начин, натиск. Някои считат, че може спокойно да пренасочват средства от едно перо в друго по свое осмотрение. Трябва да се вслушваме в по-голяма степен в това, което казват хората по местам. защото е трудно да се обясни на хората защо се дават пари на, на кралицата или на други личности. Сега ни очакваме повече средства, но ние искаме да обсъждаме как ще ги харчим. Ако отидете с подобно предложение в една банка, тя няма да иска да има нищо общо с вас. Хората също искат да знаят как ще се средств... използват тези средства. Говори се за увеличаване на вноските. Аз смятах, че само социалистите искат повече пари, когато нещата станат по-трудни начина по който ние се отнасяме към селските стопани, ако наподобява начина по който се отнасят в САЩ към някои затворници чрез прилагането на бординг, това показва, че трябва да променим сериозно нещата. Има още нещо за свързано с увеличаването на вноските. Ирландия е неутрална държава. Каква гаранция имам аз като човек, който поддържа този статус, ако поискам увеличаване на вноските на моята страна, вместо да се отпусне за фермерите, че тези средства няма да отидат за нещо друго, с други думи, за повече отбранителни проекти, за повече подкрепа за Европейския съюз да води битки, вместо да изхранва хората. Но ние искаме преди всичко да има прехрана, а не бомби. Видяли сме много от това. Благодаря. Господин Богович има думата. Аз също съм съгласен, че първо трябва да гарантираме достойно ниво на финансиране. Държавите от НАТО, които са членове на Европейския съюз, знаят, че трябва да има 2%, които да са заделени от техните бюджети за отбрана. В резолюциите на Европейския парламент се говори за по-малък процент – и тази сума, която отива за сигурността на храните, е доста по-малка, отколкото тази, която отива за отбрана. Има съкръщаване във втория стълб. Какви са последиците? Този втори стълб цели да увеличи привлекателността като място за живеене на селските райони. Да има цифровизация, младите хора да остават там, да се занимават с земеделие. Намалявайки средствата за този стълб, ние отправяме погрешния сигнал, тъй като не гарантираме високо качество на живота не се осигурява инфраструктура, като образование и прочее. Затова и младите хора няма да са склонни да остават в селските райони. В рамките на проекта Интелигентни села може да се направи повече. Надявам се, че ще се подкрепи вторият етап на този проект. Онези, които отговарят за бюджета, Нека да бъдат по-щедри, когато става дума за финансиране на селското стопанство, да се запазим поне нещата на равнището, на което са в момента. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за отличната му работа. Сериозно съм обезпокоена от съкръщенията по втория стълб. Има държави, които се нуждаят силно от подкрепа по този стълб, тъй като се нуждаят от инвестиции в селското стопанство, от работни места. И свързвам това с преките плащания. Знаем, че преките плащания не са еднакви за всички държави членки на Съюза, въпреки че имаме същите производствени разходи. Искам да направя и друга връзка с нивата на директните плащания. Казва се, че Европейския съюз е за единство в многообразието, но ние се нуждаем от еднакви условия на труд, така както един френски фермен получава два пъти по-високи средства, отколкото един румънски фермер, това показва, че един румънски фермер не може да се конкурира с френския фермер. Но не става дума само за Франция, става дума за общо европейски въпрос. Докато производствените разходи са еднакви, мисля, че е напълно разумно субсидиите, които се осигуряват за фермерите в държавите членки, да бъдат еднакви. Вие също споменахте за работните места. Знаете, че Румъния и други държави членки са изправени пред проблеми, свързани с обезлюдяването на селските райони. Ако направим съкръщение по втория стълб, ние извършваме съкръщение в сфера, където имаме най-остри нужди. Няма да разполагаме с ресурсите, за да привлечем младите хора в селските райони да живеят там със своите семейства. Вие споменахте също, че Искаме фермерите да не са зависими от преките плащания, а да могат да имат пазарни приходи. Но трябва да сме предпазливи в това отношение. Пазарът предлага трудни условия, той е изложен на конкуренция, има продукти от Китай, Бразилия, от Украина и другаде. Всички те са много по-ефтини отколкото тези, които се предлагат от нашите фермери. Ние трябва да се запитаме дали тези трети държави се придържат е, към същите нива на условия за производство. Освен това, трябва да сме много предпазливи, както казаха мнозина от колегите преди мен – относно кризисния резерв и по какъв начин ще се регулира той, тъй като има случаи, когато имаме нужда от достъп до такъв резерв и нямаме достъп до него. Сега в Румъния сме изправени пред проблема с африканската чума по свинете и нямаме достъп до този резерв. Фермерите трябва да омъртвяват животните си, заради заболяването, което засегна Румъния през последните месеци. Но има и други страни, които са изправени пред същия проблем. Следващият оратор. Благодаря ви. Аз съм против каквито и да е съкръщения в следващия бюджет за селското стопанство. Този бюджет трябва да се запази в реално изражение на нивото на сегашния бюджетните ограничения, свързани с Брекзит, с нуждите, свързани с отбраната, изискват увеличаване на вноските от държавите членки, а не съкръщаване на бюджета за селското стопанство в ущърп на земеделските стопани. Комисията предлага също съкръщение по втория стълб – Комисията не може да очаква това да се покрие от по-високи вноски от държавите членки. Държавите членки няма да могат да се справят с тези съкръщения, ще се разширят в по-голяма степен дисбалансите, що се отнася най-вече до неограни... райони. Когато господин Хоган отиде на Азорските острови, той каза, че няма да има съкръщения там. Много неща се случиха и другаде, така че са необходими повече средства за най-отдалечените райони, за да можем да се справим с проблемите, свързани с увеличаването на инфлацията. И това трябва да се упомене в доклада. Искам да поздравя Питър Яр за отличния му доклад. Благодаря. Сега давам думата на представител на Генерална дирекция Агри на Европейската комисия. Благодаря. Само няколко кратки коментара. На 10 юли ние направихме много детайлно техническо представено относно ОСП и всички селскостопански аспекти. За това ще се огранича днешното изказване. Вие споменахте контекста, който трябва да се отчита, контекста, в който се направи предложението за следваща многодишна финансова рамка. Необходимо е финансиране и за други политики, както и достатъчна финансиране за съществуващите политики, като ОСП, кохезионната политика и други. Ние сме за едно разумно предложение. Съкръщението, което предлагаме за директните плащания е доста скромно за повечето държави. То е по-малко от 3,9%. В някои държави има предложение за увеличаване на преките плащания. В същото време предложението отчита изискванията да има по-тясно сближаване във връзка с директните плащания между държавите членки. Ние също сме, сме предвидели 50% намаляване на разликите между държавите членки, що се отнася до преките плащания. Предложението на комисията показва, че ние искаме да се запази достатъчна подкрепа за селските райони – но да има ребалансиране между държавите членки и Европейския съюз. За това се предлага промяна в процентите за съфинансиране в селските райони. Относно изследванията в селското стопанство, някои от вас призоваха за по-малко бюрокрация. Имаме конкретни примери за упростяване в селското стопанство – тъй като действително сегашната система не действа добре, тя е доста обременяваща. Ние предлагаме нещо много по-гъвкаво, целта на което е, е да се осигурят средства, които да бъдат бързо достъпни, например, за частно складиране, когато става дума за подкрепа на пазара. Освен това, ние всяка година по подразбиране трябва да намаляваме преките плащания. Затова ние предлагаме и упростяване в предложението, което да е конкретно. В становището споменавате за финансовата дисциплина Що се отнася до упростяването, альтернативата на предложението на комисията би било да се продължи сегашната практика. Държавите членки да могат да извършват възстановяването и, и след 2020 година, през 2021 година. Това означава, че ще са необходими допълнителни съкръщения в преките плащания, за да се създаде необходимия резерв за 2021 година. За това ние считаме, че трябва да има един по-простен подход. Благодаря за проекто измененията, които са направени и смятам да спра до тук. Господин Линц, в качеството си на докладчик, има думата. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко, господин Яр с нетърпение очаква измененията, които ще бъдат внесени до края на срока. Като цяло измененията, които са внесени до сега, са против съкръщаването на бюджета, свързан с земеделието. Колегата Фланингън е внесъл изменение, което се отклонява от общата линия и настроението тук в нашата комисия. Господин Яр ще се опита да постигне компромис и да изпрати посредством своя доклад ясно послание към комисията по бюджета. Поправки. Благодаря ви много. Крайният срок за изменения е 31 август в 13 часа на обяд. Това е срокът за внасяне на изменения. Дами и господа, с това приключихме разискването. По този въпрос разговаряхме надълго на широко, тъй като темата е изключително важна. Не само за настоящето, но и за бъдещето. Сега работим за, по финансовата рамка и това е изключително важно, важен въпрос. Затова изготвихме становището за бюджетната комисия. Благодаря ви. Имаме още две точки, които трябва да разгледаме, затова ще има ограничаване сега във времето за изказвания. Сега ще разгледаме въпроса за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Становището е изготвено от господин Ропе. То е изготвено за водещата комисия ЕНВИ във връзка с директивата по този въпрос. Целта на становището е да се намали въздействието върху околната среда на пластмасови продукти, най-вече в морската среда, да се намали тяхното въздействие върху човешкото здраве. Становището се основава на оценка на въздействието, което посочва, че има сериозно увеличаване на пластмасовите отпадъци в моретата и океаните. Затова има сега предложение за сериозно съкръщаване на използването еднократно на пластмасови опаковки, които най-често се откриват по нашите плажове. Но нека сега дам думата на докладчика по становище, господин Ропе. Благодаря, господин председател. Тематиката е изключително важна. Отдавна трябваше да се занимаем с нея. И ние, и обществеността виждаме, че пластмасата е проблем. Проблем, който засяга здравето на човека, на животните. Искам да благодаря на Европейската комисия за проекта за директива. Смятам, че това е добър законодателен акт. Той ясно задава пътя напред и как да се постигнат резултатите. За съжаление, Европейската комисия говори само за микропластмасите и въздействието им върху морската среда. Има обаче много микропластмаси, които оказват въздействие и върху животните в почвата – Оттам навлизат в моретата, в океаните и отново посредством риби или други животни е, влизат и в човешкото тяло. Това не е обсъдено в директивата. Като цяло, тази директива е огромна стъпка напред. Разбира се, текстът може да бъде доусъвършенстван. може да се заложат ясни очаквания към резултатите. През 50-те години на миналия век само 5 милиона пластмаса са били използвани. Сега имаме 300 милиона тона, които се използват. Тоест, увеличението при използването на пластмаси е огромно – тези пластмаси се оказват в моретата, виждат се цели острови от пластмаса, които плуват в моретата и океаните. Макро, извинете, микропластмасите се използват също в козметиката, в производството на паста за зъби, която използваме всяка сутрин. Тази паста за зъби след това попада в мивките, от мивките в канализацията, оттам в моретата, оттам животните се хранят. Смятам, че най- важното, което трябва да се каже, че цената на пластмасата е много ниска и затова се използва тя така активно. Ще продължи да се използва и ще се увеличи неното използване, ако не направим нищо. Изключително важно тук е човешкото здраве. Трябва да се подчертае микро пластмасата или пластмасите. Нужни са конкретни ограничения за държавите членки. 50% намаляване до 2025 година. До 30 година намаляването трябва да бъде около 80%. Също така Искаме и комисията да се езе с съответно изчисление за 3 години, а не след 6 години, тъй като 6 години е прекалено дълъг срок. Имаме нужда също и от междинна оценка, за да видим на къде вървим и какви резултати може да очакваме от мерките, които сме предприели. Европейската комисия говори за кръговата економика и ако рециклирането е едно и също, а пък не се намали използването, целите няма да бъдат постигнати. Е, трябва да говорим не само за кръгова економика, а за нетоксична кръгова економика. Е, когато има суша или други метеорологични явления, трябва да кажем, че те оказват въздействие върху разложимостта на пластмасата също. Пластмасата променя своите свойства също в зависимост от метеорологични условия. Това не бива да се забрави също. Има още едно предложение, което се казва, че държавите членки трябва да излязат с данъци, данъчно облагане върху пластмасите. Ако държавите членки не излязат с такива такси или данъци, нужно е поне да се наложат ограничения на пазара, например, използване на пластмасите в супермаркетите. пластмасите да не се излагат на удобни места, които са удобни за използване. Виждам, че ми махате председателю, така че ще се опитам да приключа. Приложение А. Има един списък. Този списък не е изчерпателен и са нужни ограничителни мерки за други пластмаси. Европейският съюз трябва да даде стимули на производителите да използват все по-малко микропластмаси, за да не се окажат те в сладководните води или в морските басейни. Благодаря на всички за становищата. Очаквам дебата и вашите предложения до утре за да можем заедно с докладчиците в сянка да излезем с окончателно решение. Благодаря. Благодаря. Докладчиците в сянка. По две минути на човек. На, на останалите по минута. Госпожа Джуфрида. Грация, президенте. Интанто... Благодаря, председателю. Искам да благодаря на колегата Ропе за извършената работа по предложението на Европейската комисия. Това предложение, според мен, е много интересно, тъй като оказва въздействие върху околната среда и задълженията, които въвежда, както и е, заради комуникативната и стойност. стойност. Тя е символична, защото искаме да изградим една чиста Европа. Тук са вложени ценностите, които искаме да вложим. Все повече хората са осведомени е, за това колко важни са тези предизвикателства в глобален плат. Има международни инициативи, като глобалното партньорство на ООН за морските отпадъци. Според мен е изключително важно Европейския съюз да върви в крак с Европейската стратегия за пластмасите в кръвната економика. Трябва да се припомни въздействието на микропластмасите, на пластмасите, не само парченцата от микропластмаси, а и използването на такива. Много е важно да се спомене това. Трябва също да се спомене регламента РИЧ, както и въздействието като цяло на пластмасата. Смятам да приемете това едно предложение, тъй като темата на тази директива е изключително важна. Европейската комисия като че ли не включва, и това искам да подчертая, някои аспекти, които могат да бъдат изключително важни не само за въздействието върху земеделието, а околната среда и ефикасността на подхода, който се използва до момента за пластмасата в кръговата економика. От тази гледна точка, що се отнася до изпълнението, актуализацията, възможността да се намерят альтернативи, Искам да се направи оценка на някои въпроси, които според мен тук не са решени. Например, другите материи, които могат да се използват, времето за заместване, въздействието върху цените, особено ако говорим за продукти, които идват от земеделието. Що се отнася до отговорността на производителя, съгласно с Европейската комисия, производителите трябва да опазват също околната среда и те да дават средства за това. Но също така трябва да кажа, че трябва да се види каква е устойчивостта на прилагането на този режим за заинтересования производител. Тоест, трябва да защитим малките и средни предприятия, които не би трябвало да понесат тези огромни разходи. Това ще включим в своето предложение и удоволствие ще чуя и становищата на колегите. Благодаря. Кои е посол Хайтома? Yes, thank you very much, Chair. And, um, Следващия оратор. Thank the rapporteur for... Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за предложения текст. Темата е много важна. Пластмасата в околната среда а, много ме безпокои. Каква е връзката на това с земеделието? Това е един отличен въпрос, един въпрос, по който трябва да помислим. Защо? Мисля, че ние в земеделието, земеделците, използваме продукти, за които не знаем, че съдържат пластмаса. Какво се случва? НПО, други организации изведнъж ни обвиняват, казват, ето земеделието използва пластмаса, която замърсява океаните, а земеделците изобщо не знаят. Искам да направим така, че да не бъдат обвинявани земеделците за нещо, което не е имало откъде да научат или което не е тяхна отговорност. В този доклад това трябва да се каже. Трябва да направим така, че земеделските стопани да не бъдат обвинявани погрешно за въздействието на пластмаста върху околната среда. Благодаря. Dank u wel, voorzitter. Благодаря, господин председателю. Океаните са нашите бели дробове. Те произвеждат кислорода, от който имаме необход... който ни е необходим. Има кило множество квадратни километри пластмаса, които покриват повърхността на океаните. Европейската комисия посочва, че Европа носи отговорност за пластмасовите отпадъци, които е, се произвеждат на нейна територия. Нашите морета и океани, както и нашите животни и граждани трябва да бъдат защитени от пластмасовите отпадъци. Във Франция има пластмасови отпадъци, които са забранени, както и пластмасови тарелки, вилици и лъжици. В Нидерландия има много общини, които забраняват използването на балони. Трябва да се насърчи забраната на пластмасовите отпадъци, използването на пластмасови продукти. Тези отпадъци представляват един много сериозен проблем. Спешно е да се предприемат мерки, така че да се ограничат щетите на време. По-добре да се предотврати използването на пластмасови продукти, отколкото след това да се събират отпадъците от тях. Има 250 вида продукти от пластмаса, които се използват в Европейския съюз. Не всички от тях могат да бъдат рециклирани. Всичко се опакова в пластмаса, включително и плодовете и зеленчуците, авокадо, авокадото, краставиците, карфиола, всички са опаковани в пластмаса. Пластмаса трябва да изчезне от нашите супермаркети. В Европейския съюз трябва да има ясни цели в тази посока. Трябва да се намалят пластмасовите отпадъци, трябва да се увеличи рециклирането на пластмасовите продукти. Времето напредва, трябва да се направи нещо, трябва да направим всичко възможно. Не можем да правим малки стъпки и да сме прекалено спокойни, като гледаме какво се случва около нас. прошба В хвили Много благодаря. Моля ви да не говорите прекалено дълго. По минута на човек давам, тъй като закъсняваме. Следващия оратор. Е, Благодаря, председателю. Много е важна тази инициатива за намаляване на пластмасите. В самото начало трябва да кажа, че законодателите, съзаконодателите, публичната администрация трябва да даде пример. Искам да направя предложение. Трябва да се обърнем към председателя на парламента, управляващите органи, политическите партии да се намалят пластмасите и тук. А ако говорим за намаляване на пластмасата, колко пластмаса генерираме ние? с бутилките, от които пием. Изключително важно е да започнем от нас, от себе си. Председателят, според мен, трябва да напише писмо от името на нашата комисия, в което да се казва, че водата трябва да бъде раздавана в стъклени бутилки. Искам да кажа, че ще подадем изменения за подобряване на текста за намаляване на пластмасите във фермерството. Благодаря. Благодаря. Съгласна съм с всички, които се изказаха. Изключително важна е тази инициатива. Искам да подкрепя част от предложенията в текста на господин Ропе. Изменения като 4.7, където говорим за микропластмасите. Това е изключително важно, защото повечето от употребата на пластмасата в ежедневието е под формата на микропластмаси. Много кремове ги съдържат, например. Това е много интересно. Не съм съгласна с изменение в което се говори за борбата с риболовния такелаж. Не съм съгласна. Слагат се всички видове текелаж в една, под една шапка. Не съм съгласна. Искам тук повече пояснения. След това шесто изменение. В него се говори за регионите. Аз съм от Южна Испания много се използват пластмасите там във фермерството. А, но има и рециклиране. Пластмасовите отпадъци се рециклират. Ако не се рециклират, фермерите трябва да заплащат. Споменахте Испания. В Испания рециклираме и това може да бъде модел. Благодаря. Съжалявам, обаче много малко време остава. Давам думата на Хойслинг. Благодаря на колегите. Трябва ясно да заявим, че предложението на комисията обхваща само 0,5% от пластмасовите продукти. В земеделието също съществува проблем в тази връзка има 10% от веществата, които съдържа пластмаса и се използват в земеделието. Те се използват и при аспержите, и при други земеделски култури. Сега <clears throat> трябва да споменем, че не всички пластмасови отпадъци се рециклират, някои се изгарят в пеща. Относно замърсяването на моретата, ние е, замърсяваме не само тях, но и нашите почви с е, отровни вещества. Има големи количества пластмасови от, продукти в земеделието. Те могат да бъдат е, намалени няма нужда да се използва толкова много пластмасови продукти за опаковането на плодовете и зеленчуците. Господин Капуто, няма да повтарям казаното от колегите. Има един обаче един реален проблем, който е много важен. Замърсяването с пластмаси е един от най-големите проблеми с околната среда. Трябва да се действа незабавно. Нужни са корективни мерки но трябва да бъдем максимално дълновидни. Имаме и използване на пластмаси за еднократна употреба. Искаме да я премахнем. Искаме да въведем хартия на пулпа, от която да се правят, но тя идва от Китай. Един от проблемите, които трябва да си, да си поставим, е рециклирането на альтернативните материали. Според мен, трябва да се промени поведението на хората. Има много морски отпадъци, докато, когато се започне да се използва хартиената пулпа, също ще има замърсяване от друг характер. Трябва да насърчим изследванията. Измененията ми ще са в тази посока. Не трябва от независимо, от видимо замърсяване да преминем към невидимо. Благодаря. Остатъчните продукти трябва да бъдат взети предвид тези, които ам, са в земеделието. Добре е да се включи това в предложението на комисията. Е, необходими са и допълнителни материали, които да се използват. Има много изследвания в тази връзка и трябва да се вземат предвид. Има много материали от замеделието, които могат да бъдат използвани повторно. Благодаря ви. В земеделието се използват големи количества пластмасови продукти, използват се покривни материали за земеделските насъждения. В моя регион има измислен метод за разпадането на пластмасите. Има и проект в европейските институции, в европейските институти свързан с одобряването на този метод. Решението като цяло е да се насърчават иновациите, а не да се пречи на тяхното развитие. Господин Фланега, Когато има важна тема, много хора казват, че е, това е важно, разбира се. Ние се заблуждаваме от дълго време и не трябва да продължаваме така. Сега трябва да погледнем трезво на нещата. Не може просто да хвърляте отпадъци без да мислите какви са последици за планетата. Когато се използват тези пластмасови продукти, трябва да се помисли за метод за тяхното рециклиране, без те да замърсяват околната среда. Трябва да улесним земеделските стопани, така че те да могат да се отърват от тези пластмасови продукти. Като се помисли за опаковане на фуража по друг начин. Има много технологии, които са разработени вече. Нещо, което каза колегата Агню. Технологията, която описа той, е отлична. Определени видове пластмаси са разградими но има и микропластмаси, макропластмаси, които въобще не се виждат и въобще е, хората не знаят, че, че ги изхвърлят. Следващия оратор. Vsi се strinjamo, да е микропластика велик. Микропластмасовите отпадъци представляват е, голям проблем подкрепям духа на този доклад и в същото време съм много доволен, че този доклад ще предостави допълнителна информация, не на последно място и посредством внесените изменения. Има много възможности, които трябва да бъдат финансирани от Хоризонт 2020. Европейския съюз има право да подкрепя развитие в тази насока, така че да не се влушава проблема. Смятам, че Европейския съюз трябва да се фокусира върху развитието на технологии за разграждане на пластмасовите отпадъци. Следващия оратор много е, е важна тази тема, защото тя е свързана и с околна, допазването на околната среда и с общественото здраве. Ам, аз а, произлизам от а, остров и трябва да кажа, че по островите проблемът също е сериозен. Важно е да бъде решен, а, защото той пречи и на земеделието, и на туризма. Използването на пластмасови продукти може да има и положително въздействие върху околната среда, когато говорим за справяне с вредителите по растенията. Трябва да се разглеждат отделните въпроси, свързани с пластмасата. Има и научни изследвания, свързани с използването на микропластмаса и за разпада, разграждането на пластмаса. Има а, много материали в конта среда, които потенциално могат да бъдат разградими. Следващия оратор. Много сложна е темата и а, има желание да се отървем от пластмасата изцяло. Трябва обаче да сме внимателни за това как се отърваваме от пластмасата в замеделието и в обществото като цяло. Летя често и ам, много често, когато пия чай или кафе, ми дават пластмасова чашка, пластмасова лъжичка и така нататък. Трябва да имаме предвид, че и храната се сервира в пластмасови а, тарелки. Това е една много голяма индустрия. Така че трябва да се запазят ползите и да се ограничат щетите. Трябва да се извърши анализ в тази връзка. Благодаря ви. Yeah, Господин Дес, благодаря господин председателю. Бях възпрепятстван и не можах да дойда по-рано, но ще кажа, че преди 20 години в нашия регион изградихме една горивна инсталация, която може да се използва много ефективно. Могат да се горят пластмасови отпадъци и да се произвежда енергия. Трябва просто да се съберат тези отпадъци и да се рециклират пълноценно. Производството на енергия от второ ниво. Винаги нещата опират от там до там какво точно искаме да постигнем. Могат да се използват пластмасови отпадъци, за да се произведе енергия, да не се замърсява околната среда. Благодаря ви. Господин Старкас от комисията има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за неговото проекто решение. Днес след обяд ще се обсъжда тази директива в Комисията по околна среда и по рибно стопанство, след това и в други комисии. Важно е тази тема да се обсъди и тук. Докладчикът предлага много нови мерки, които ще бъдат анализирани задълбочено. Необходима е по-висока степен на амбиция, но трябва и да сме внимателни. Ние сме съгласни, че пластмасата в земеделието води до замърсяването на почвите и оттам до замърсяване на океаните и моретата. Пластмасата обаче в моретата а, в по-голямата си част е под формата на микрочастици. И тези микрочастици се намират най-вече на европейските плажове. Без ясни доказателства а, не е добре да се предприемат крайни мерки, не вече, що се отнася до, замърс... до отпадъците в моретата. Има а, пластмаси, които се използват за метелето в почвите, преди събирането на реколтата и те имат голямо въздействие върху околната среда. Тази година ние насърчаваме събирането и рециклирането на пластмасови отпадъци. Не трябва да се намалява отговорността. Някои държави членки са отвоили усилията си, по-бдителни са. Има много проблеми с микропластмасовите частици, които са засегнати в други законодателни актове, като ам, регламента РИЧ, като а, палетите са засегнати отделно. Има много важни елементи в този доклад и са свързани с намаляване на а, с а, целите за намаляването на отпадъците от 50 и 80%. Ние няма обаче достатъчно а, данни в тази област. Ако държавите членки искат да постигнат висока степен на намаляване на тези отпадъци, трябва да положат усилия. Ние ще преразгледаме директивата и когато имаме а, основните елементи от нея, вече ще можем да заложим и целите, но това не е възможно все още. Оценката на директивата ще се извършва на всеки 3 години, не на всеки 6 години, за да може да се следят нещата по-изкъсно. Ще се радвам, ако вие или докладчикът има допълнителни предложения в тази връзка. Ние сме много внимателни, що се отнася до разграждането на пластмасовите отпадъци. Отворени сме за всякакви предложения. Ако има биоразградими а, пластмасови продукти, защо да не се спрем на тях? Дори и по отношение на океаните и моретата. Има тук определени продукти, които са, взели, са взети предвид. Полипропилен, полипротилен. това са специфичните пластмасови продукти, които трябва да бъдат взети предвид. Полистерина и другите пластмасови продукти ще бъдат взети предвид в директивата за опаковането и отпадъците от опаковките. Като всичко това е част от стратегията на Европейския съюз за намаляването на пластмасовите отпадъци. Благодаря на докладчика и на комисията за добрия доклад и очакваме с нетърпение да обединим всички тези идеи в окончателния доклад на парламента. Благодаря. Срокът за изменения е 31 август в 1 часа на обяд. Сега докладчикът има думата. Благодаря ви. Виждаме, че има общо съгласие, което цари тук в нашата комисия. Нещата няма да се случат за един ден. Но това, което можем да свършим днес, трябва да го свършим днес. В Литва наскоро бях в супермаркета и всяка една краставица беше опакована отделно в фолио. Ам, когато, да речем, отсядам в хотел, намирам в стаята си чаша, стъклена чаша и до нея пластмасова чаша. Това е безсмислено. Трябва да предприемем нещо. противен случай няма как да намалим употребата на пластмасови продукти. Радвам се, че сте съгласни с мен, че трябва да продължим напред и да предприемем съответните мерки. Повтарям. Изменение до 31 август до 1 часа на обяд. Е, имаме нужда от повече информация, повече финансови стимули повече разяснителни кампании, повече изследвания, повече развойна дейност в тази област, така че пластмасовите продукти да бъдат рециклирани и замествани. Благодаря ви. Нека да преминем към следващата точка, точка 8. Привеждам съответствие на задълженията за докладна в рамките на политиката в областта на околната среда. Докладчикът е Капу, господин Капуто. Имам около 20 минути за цялостната дискусия. Господин Капуто, имате думата. Грация, е, грация, президенте. Благодаря, председателю. Това становище на комисията МВ е свързано с едно техническо предложение, което е част е, от е, идеята да се подобри законодателството в сферата на околната среда. Целта всъщност тук е подобряване на всички елементи, на базата на които се прилагат политиките на Съюза, подобряване на прозрачността за гражданите, опростяване на процесите и административната тежест. Аз съм за това да има упростяване, по-голяма прозрачност на директивата за защита на животните, използвани за научни цели, директивата 2010 от 63. Трябва да се създаде база данни с, с свободен достъп, с статистически данни. Тази база данни ще даде възможност за по-добър контрол за използването на животни за научни изследвания както и да се види дали са сериозни процедурите върху тези видове, които се използват, особено що се отнася до нечовекоподобните примати. Възможността за разработване на доклад на парламента и съвета е добра. Така ще се даде обща представа, ще се интерпретират съответните статистически данни, които ще съдържа тази база данни. Тази директива се прилага и след като се направи преглед, може да се каже, че прекалено рано е още да кажем какви са резултатите. 10 ноември 2020 година е първът, първият такъв преглед, след това на всеки 5 години. Европейската комисия на база на данните, които получава държавите членки, ще прави доклад за защитата на животните, използвани за научни цели. Мисля, че говорих точно толкова, колкото трябваше. Благодаря ви, много добре се справихте. Докладчиците в сянка сега имат думата госпожа Сандра. Е, Благодаря, господин председателю. Оставам с усещането, че тази тема, с която се занимаваме сега, е от много голямо значение. Трябва да видим точно какво планира Европейската комисия за да надгради вече предприятието в държавите членки. Ще се спра на директивата за отговорността, свързана с околната среда и за предотвратяването на екологичните вреди. Днес през лятото ми се случиха две неприятни неща в Галиция и искам да попитам по какъв начин комисията иска да напредва. Не можем да допускаме да има ам, <coughs> въздействие въздействие върху околната, да има такива негативни въздействия върху околната среда и тя да бъде унищожавана. Понякога при строенето на определена инфраструктура в Галиция се използват много големи количества дървесина. Това води до сериозни екологични щети или се уврежда самия ландшафт. В Галиция това се случва многократно. Трябва да е, се докладва за случващите се в е, държавите членки. Трябва да се приприемат мерки за правилното изпълнение на същите директиви и регламенти. В противен случай те си остават само на хартия. Ние, обществото, Оставаме с впечатлението, че комисията е много амбициозна при създаването на такива вид директиви, но в крайна сметка ние след това забелязваме, че някои изпълняват е, разпоредбите, а други не. Господин Вайс. Ja, hallo allerseits. Ähm, ja, ich kann nicht ganz erkennen. Здравейте! Ем, приветствам амбициозните екологични цели на нашата колега. Не винаги приветствам нейните предложения, но в този случай съм съгласен е, с е, това, което посочва тя в е, своя доклад. В е, последната точка е заложено описание на целите, а именно, че държавите членки трябва да докладват за това как намаляват и възпрепятстват негативните последици върху околната среда. Текста сам по себе си не води до нищо. Трябва да се види точно какви ще са заложените цели, да се види какво е въздействието от козметичната промишленост и да се, намали, да се намалят опитите с животни в този сектор. Благодаря ви. Давам думата на директора на ГД околна среда в комисията. Моля, имате думата. Uh, благодаря ви много, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка за законодателното предложение, за положените усилия да се справят с това трудно законодателно предложение и да се постигне разбиране по предложението на комисията. Искам да благодаря най-вече на докладчика за близостта на гледните точки, както се вижда от неговия доклад. Те засягат почти е, всички аспекти на това предложение, така че има близост е, в мненията между Европейската комисия и Европейския парламент, в частност е, Комисията по селско стопанство. Един от докладчиците в сянка подчерта една от точките, по които има разминавания в мненията. Става дума за изменение на директивата за използване на животни при извършване на тестове. Конвенционалните доклади се изготвят регулярно от страна на Европейската комисия, се представят на Европейският парламент и на съвета. И искаме да се модернизира тази система на докладване, бих искал да приканя членовете на тази комисия да преосмислят мнението си и да се съгласят да се премахне тези конвенционални задължения за докладване. Искам да спомена, че Европейският парламент няма да бъде оставен без информация, що се отнася до това, което се обхваща от конвенциалното докладване. Комисията предлага модернизиране на съществуващата система за докладване. Това ще даде повече правомощие на обществеността, на държавите членки. Също ще има задължение за държавите членки да агрегират важни данни, свързани с спазването на директиви, които са обхванати от предложението. Тоест, държавите членки ще продължат да предоставят данни на Европейската комисия, а тя а, от своя страна има задължението да докладва ежегодно пред парламента и пред съвета на Европейския съюз. Това, на което се позоваваме, а, са статистическите доклади. Данните никога няма да се представят от Европе... към Европейски парламент или съвета като една поредица от цифри само. Комисията винаги ще подчертава каква е какъв е смисълът на тези данни и какво означава тя по отношение на спазването на задълженията по всяка директива. Тоест парламентът ще може непрекъснато да контролира начина по който държавите членки изпълняват своите задължения по директивата за изпробването върху животни и по какъв начин се изпълняват договорите, така че да се съблюдават разпоредбите на съответните директиви. Съгласявайки се да се премахне член 57, както предлага комисията, вие няма да се откажете от правомощията, които имате върху Европейската комисия, върху държавите членки, върху съвета. Затова ви приканвам да преосмислите това изменение. Вземам предвид също и наблюденията и коментарите, споделени от други докладчици в сянка по това предложение. Бих искала да ви приканя да се направи разграничение между общия преглед на спазването на различните задължения по директивите и случаи на конкретно съблюдаване или липса на такова по места. Искам да ви уверя, че Европейската комисия следва един двояк подход в това отношение. Ние искаме да държим сметка за цялостната картина и именно за това става дума в това, това предложение. Става дума за модернизиране на системата за докладване в сферата на околната среда, като същевременно се дава възможност на обществеността в държавите членки за повече контрол и като се представя по по-ясен начин тази картина пред европейските институции в Европейския съюз. И също случаите, които вие споменахте, в Галиция, например, ще бъдат конкретно разгледани. Но трябва да подчертая, че става дума за нещо различно. Става дума за индивидуални случаи на спазване на изискванията или за тяхното не спазване. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Сега давам думата отново на докладчика. Исках а, само да уточня някои въпроси и ще бъда много кратък. Както казах, докладът е много технически. Целта, разбира се, е да има по-голяма прозрачност за европейските граждани, но и подобряване на нормативните документи в тази сфера, сферата околна среда. Така както се зададе въпроса, мога да кажа, че трябва да се мисли от нас по темата, но основната цел, която трябва да си зададем и да не забравяме, е, че не е достатъчно само да се отмени или просто да се изяви желание. Ние като законодатели сме задължени да прецизираме оптимално текста и да кажем какво ще успее да направи комисията по хармонизиране на комуникацията в сферата на околната среда. От тази гледна точка мисля, че ще можем да си въздейства, да, си, да работим добре и да намерим решение, което да е в интерес на гражданите. Благодаря. E, Благодаря ви много. С това приключваме с разискванията по тази точка. Крайният срок за подаване на изменения 3 е септември в 13 часа. Ще продължим заседанието ни в 14.30. Сега ще имаме заседание на координаторите при закрити врата. Ще направим 5-минутна техническа пауза, след което ще започнем заседанието на координаторите, дори малко по-рано.